Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа. Of the budgetary control. Откривам това заседание. Много интересна е темата. Тази сутрин ефикасност и ефективност на финансирането от Европейския съюз. Това е винаги ще бъде една актуална тема през предстоящите месеци, особено в контекста на многогодишната финансова рамка и финансовата перспектива. Дневният ред на това заседание е пред вас. Бих искал сам да съобщя, че има малка промяна. От 9 до 11 ще бъде това заседание, не до 11.30, както първоначално беше предвидено. Ще имаме от 11 специално обсъждане на освобождаването от отговорност на съвета. Така че ще ви помоля не да говорите по-бързо за това, а просто да бъдете по-кратки, когато се изказвате. Сега първо давам думата на докладчика господин Барт Стас. Заповядайте. Председател, скъпи колеги, Днес е, в нашия дневен ред е записана една тема от е, много голямо значение за всички нас. Защо? Защото преди година разбрахме от пресата, че в областта на обновяемите енергийни източници в Италия действа нещо като екомафия. Полицейските служби са издирили и успяли да а, заловят някои представители на престъпни организации. А, в хода на разследването стана а, ясно, че са изчезнали огромни суми пари, които просто са били отнесени от вихара. А, в а, Франция, Корсика, България. Това са неща, които не трябва да забравяме. Същевременно а, в момента продължава да бушува финансова криза. Европейците и нашите съграждани. А, се интересуват от начина по който се разходват средствата, считат, че в никакъв случай не трябва да се увеличава бюджета на европейските институции, а по-скоро да се усъвършенства управлението на средствата. Днес сме а, сме се събрали, за да решиме да обменим мнение относно по-доброто и ефективно разходване на средствата в Европа. Днес ще трябва да, да проучиме какво става в този отрасъл, да се опитаме да проследиме събитията. Е, тук са е, експерти, които ще споделят информацията, с която разполагат. Ще е, обсъдиме нещата и се надяваме, че в последствие комисията по е, бюджетен контрол ще е, вземе отношение по въпроса. Господин Мълдър. Сега давам думата на първия докладчик, представител на Сметната палата. Господин председател, уважаеми депутати, дами и господа, първо, бих искал да благодаря на вашата комисия и най-вече на докладчик господин Стес за организирането на това важно заседание. Като член на Европейската сметна палата ще представя оценката свързана с ефективността и ефикасността на разходването на средствата от Европейския съюз. Преди да започна обаче, бих искал да поздравя господин Молдер като председател на този комитет. Като ваш предшественик, аз знам колко е важно да се повишава информираността и да се повишава качеството на изразходването на европейските средства. Аз съм ваш бивш колега и съм ваш приятел. И аз знам, че ние всички сме ангажирани с преодоляване на предизвикателствата. Пожелавам ви успех във вашата дейност и искам да ви кажа, че винаги може да разчитате на Европейската сметна палата и на моята лична подкрепа. Въпросите на ефективността и ефективността на европейското финансиране е много актуален днес. Финансово-економическа криза представлява значителни предизвикателства за бъдещето на Европейския съюз. Сметната палата е ангажирана с това да допринесе за решаването на проблемите. Както знаете, Сметната палата е независим външен аудитен орган. Мексиканската декларация, декларацията от Лима на Организацията за върховните аудитиращи органи формулира основните стълбове на една независима одитна институция. Националните сметни палати дават препоръки за разходите от публичния сектор, но не изразяват своето мнение за политически решения. Те само проверяват дали обществените средства се използват по предназначение. Европейската сметна палата има ключова роля да подпомага Европейския парламент при упражняването на правомощията за контрол за изпълнението за бюджета. Парламентът в своята двойна роля, както орган за освобождаване от отговорност и като с решаваща сила при законодателството, може да направи съответните изводи от резултатите на нашата работа. Ние проверяваме съответствие с законодателството и също така ефективността. При това това не е нещо, което съществува или не съществува. Ние използваме критерия за ефективно разходване на парите, което е основно условие, за да се гарантира надлежното използване на публичните средства. За това ефективното разходване на средства, средства всъщност е едно законово изискване. Годишният доклад на Европейската сметна палата е уникален, тъй като той обхваща и нивото на крайните бенефициенти. Годишните доклади са средоточени преди всичко върху въпросите на съответствието. Нашите констатации показват обаче, че има някои сфери, в които има проблеми със съответствието, например сферата на кохезионната политика. Обаче искам да подчертая, че грешката и нормата на грешка не е нещо, което задължително сигнализира за измама. Нашите годишни отчети не са предназначени да оценяват само ефективността на разходването на средства. Ние също така правим заключения и препоръки, свързани с одитите за ефективно изразходване на средства. Сметната палата, освен това, публикува специални доклади по конкретни теми и формулира препоръки за подобряване на ситуацията. Тези одити за ефективност проверяват дали използването на средствата Европейския съюз се извършва в съответствие с принципите на економичност, ефективност и ефикасност. В Сметната палата Структурните политики, транспорта и енергетика са, например, теми на специални доклади. Също така подготвяме такива оценки, като оценка на извеждането експлуатация на ЕЦ, енергийна ефективност и нататък. Ние очакваме представянето на вашата комисия на нашите заключения и препоръки. Освен това, Сметната палата също така представя становища по предложения за ново или актуализирано законодателство, което има финансови последици. Така, например, наскоро Сметната палата посочи, къде може да се подобри качеството на разходване на средства. Постоянното ни послание е, че основният въпрос е не да се разходва повече, но да се разходва по-добре. Това означава, че трябва да бъдат определени ясно целите за разходването на европейския бюджет, така че наистина да се постигне промяна към по-добро. Така че не става дума само за разходване на средства, става дума за качествени и количествени аспект на това разходване. За това ниското освояване на европейските средства в някои сфери, например кохизионната политика, не трябва да бъде мотив за лесно разходване на средства. Искам да се спра на принципа, според който европейските средства трябва да носят реална полза. Средствата могат да бъдат разходвани на национално ниво, но крайният бенефициент е Европейския съюз като цяло и гражданите му. В този контекст трябва да изтъкна три елемента – Европейския националните бюджети и дейностите, свързани с тях, са подобни и в някои случаи са съфинансирани, например, в сферата на кохезионната политика. И за това има общ интерес всичко да върви както трябва. Когато има съфинансиране с национални средства, крайните реципиенти не получават допълнителни средства в резултат от получаване на средства от Европейския съюз. Някои средства те получават както от европейския бюджет, така и от националните средства за финансиране пряката връзка между Европейската комисия и окончателните получатели на европейските средства съществува само в някои сфери, например научно-изследователска дейност. В такива сфери като земеделие, кохезионна политика, развитие на селските райони, рибно стопанство – по-голямата част от европейското финансиране се осигурява от държав... държавите членки. Това се нарича споделено управление. В този случай европейските плащания са предназначени за възстановяване на разходите на държавите членки. За това комисията има за партньори национални органи. Следва да се отбележи, че много от нередности, които ние наричаме грешки в нашия живот, са свързани с неправилното прилагане на националните норми. Това създава загриженост, особено в сферата на кохезионната политика. И много често един и същи орган управлява различни средства от различни източници на Европейския съюз, не винаги подходите са еднакви. И проблемите не са свързани само с европейския бюджет. Тоест, може да се каже, че и европейския националния бюджет се подчиняват на едни и същи правила. Случаите на нередности са резултат от искания за възстановяване на средства и тези искания са неправомерни, не в съответствие с условията за плащане, особено що се отнася до правилата за обществени поръчки. По този начин се поставя под съмнение спазването на принципа за економичност, ефикасност и ефективност. Важно е да се гарантира правилното функциониране на националните системи за управление. За това трябва да има изграден административен капацитет. Изключително е важно да се съсредоточаваме върху резултатите, като продължаваме да подобряваме също така и самото предоставяне на европейските средства. Необходимо е да преминем към практически мерки, които позволяват да се повиши економичността, ефикасността и ефективността. Това може да също така направи необходимо и промяна в законодателството. Бих искал тук да се позова на нашия специален доклад номер 3 от 2010 година за подпомагането на оценките на въздействието при вземане на решение. Тук особено ясно посочваме, че е много важно също каква е провежната политика и необходимо тя също така да бъде анализирана в допълнение към анализирането на изразходването на средства. Освен това, Сметната палата смята също така да изготви становище за кохезионната политика след 2013 година. В това отношение виждаме, че расте необходимостта да се съсредоточавам върху резултатите, а не само да средоточаваме върху нередностите. Затова връзката между съответствието и ефективността, и фъкъсността, и економичността на програмите е един важен въпрос за работата на Сметната палата. И накрая позволете ми да кажа, че моите колеги в Сметната палата и аз лично сме убедени, че по-доброто разходване на средства изисква единни усилия от всички европейски институции – Нашето сътрудничество с всички заинтересовани лица, особено с Европейския парламент, в допълнение към гарантирането на законността на разходването на европейски бюджет, трябва също така да гарантира това, че средствата от Европейския съюз се разходват в интерес на всички бенефициенти, европейските наплаци и Европейски съюз като цяло. Благодаря ви за вашето внимание. Благодаря много. Благодаря за тези уводни думи. А сега ще дам думата на Европейската комисия и на Вилеброд Слютърс. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Chairman, on... Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Благодаря ви за тази покана Европейската комисия да участва на заседанието на вашата комисия. В времето, което ми е предоставено, аз ще направя един обзор на съфинансирани проекти в областта на възобновяемата е, енергетика и възобновяеми енергийни източници в Италия в европейски контекст, за да видим къде е Европа и какво е мястото на Италия в Европа.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 на първата диаграма виждате разходите към октомври 2011 година, направени от основните страни бенефициенти на структурни фондове. Както виждате, разходите за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност в Италия, в относително отношение с сериозни. В Италия са изразходвани около 300 милиона евро в тези две категории разходи. На второ място е Испания. Испания и Франция и в сравнение с други страни, разходите за възобновяеми енергийни източници е доста сериозно. Също така трябва да подчертая, че от гледна точка на глобалната сума на структурните фондове за Италия за период 2007-2013 година, сумата е относително малка. Общата програма за разходи за Италия е около 55-60 милиарда. Така че тези 300 хиляди, които са за възобновяеми източници, са 0,5%, което говори за общата тежест на сектора в цялостната програма на Италия. Тук виждате горе-долу същата информация, но тя е графично по-лесна за възприемане какво е инсталирано към момента като капацитет на възобновяемите енергийни източници. В първата колона виждате цифрата за общия капацитет от възобновяеми енергийни източници в различни страни и виждате в втората колона процента възобновяеми енергийни източници от общият капацитет. Тук виждате, че като цяло в Европа, ако вземем последната колона, която представя проникването на ВИ в Европа, за Италия около 4, обща Обща величина е 470, а Италия не е много далеч. Страни като Австрия и Швеция се справят доста по-добре, т.е. техният дял на ВИ в общото енергопроизводство е много по-висок. Сега към самата Италия и трите а, области в а, Италия на юг. Това е а, редът, който е осветен в зелено. През 2000 година инсталирания капацитет беше само 3 милиарда. След това бързо достигнаха 10,585 през 2010 година. Общият процент на енергия от ВИ в южната страна се повиши от 12% до 32%. С други думи, можем да кажем, че е имало сериозно наваксване защото беше ясно, че през 2000-та година делът на ВЕИ е бил по-нисък от средното за Италия. Това е показано графично и на следващата графика. Там се вижда, че тенденцията за повишаване на дела на ВЕИ в юга се, е много по-почертана, отколкото в другите части на Италия. Що се отнася до състава на инсталираната мощност от ВИ в Италия, виждаме някои различия между областите на север. По-голямата част, т.е. 80%, е от ВЕЦ и геотермални източници. Това е първият ред на графиката в централната част. 70% са тези два източника, но има малко повече фотоволтаичен капацитет, отколкото в севера в юг, от друга страна. Веца и геотермалните източници са само 30%, но вятърната енергия е, е около 50% от инсталираната мощност от ВЕИ. Това са данните, е, които е, разработихме и възоснова на наши доклади и възоснова на доклади от италианските власти и фирми. Сега да преминем към Сицилия и някои други южно-италиански градове. На следващата графика е дадена е, е представена общата инсталирана мощност, инсталираната мощност в Сицилия. Виждате, че в втората колона съфинансираната инсталирана мощност е, състои предимно от вятърна енергия. Това не е изненадващо с оглед на това, което видяхме на предишния слайд. Тук следва да имаме предвид третата колона, където е представен, представен общ инсталиран капацитет – за възобновяем източник. Когато се изчислява процента на съфинансирания капацитет и общия инсталиран капацитет, делът на съфинансирания капацитет е относително нисък. Виждаме го за всички източници, общо заето 16% в вятърната енергия, по-малко от 16%, така че евро... европейските средства са финансирали предимно фотоволтаични. При биомасата е почти пренебрежимо. Само вторият сектор, вторият по големина сектор от гледна точка на общностно финансиране е вятърната енергия. Следващите две диаграми за програмния период 2007-2013 година в Италия участието в енергийния сектор, финансираните проекти, броя на проектите, е, цената на проектите и плащанията – Тук са представени по региони, по програма. Сега, ако разгледаме пак регионите, виждаме, че вятърната енергия в момента не е толкова важна. Ако общият, общо финансиране 1,4 е милиарда за вятърна енергия са изразходвани 50 милиона, фотоволтайката 2,280. Най-важният сектор е енергийната ефективност. Като тук разходите са 600 милиона. Тук можем да поставим в контекст значението и делът на различните енергийни сектори в обща енергийна структура на Италия. Ситуацията в момента, моля за извинение, тези данни са актуални към 31 декември 2010 година. Това са най-надежните данни. Имаме и по-нови, но тези са проверени. Тук виждаме а, общите плащания. Вече споменахме за 300 милиона и след това виждаме разпределението между регионите вертикално и по сектори на ВИ слънчевата енергия и енергийната ефективност са на първо място. От гледна точка на направени разходи все вятърната, вятърната енергия и е, инсталираната мощност от, е, на, на вятърна енергия е, възлиза на малко повече от 0. На диаграма нещата са представени по по-малко по-ясен начин. Това, което искам да подчертая в изложението е, че да, наистина финансираме значителни проекти в областта на вятърната енергия и, ВЕИ В сравнение с чисто италианското финансиране за този сектор, съфинансираните проекти са от са от, относително незначителни, Тяхния дял е около 16%. Що се отнася до разпределението между различните сектори, прави впечатление това, че към момента сме финансирали много малко проекти в областта на вятърната енергия и плановете за оставащите 4 години от програмния период а, говорят за това, че ще има повишение, но не много защото акцентът в Южна Италия в момента е върху слънчевата енергия и енергийната ефективност. Ето там се насочват а, а, стимулите. Сега ще ви представя само един слайд, който иллюстрира това, което каза предишният оратор. рамката за одит и контрол на изразходването на европейските средства в Европейския съюз и Италия в случая е в контекста на общото управление. Всяка програма имаме три органи. Управляващ орган, сертифициращ орган, който заверява разходите и аудитиращ орган, който прави одит на направените разходи. Има поне две нива на контрол. Самият управляващ орган контролира изпълнението на всеки финансиран по програмата проект. Сертифициращият орган извършва второто ниво на контрол, тогава когато се декларират плащанията. Този, орган га заверява правомерността на плащанията и одитният орган, който е част от контролната структура, извършва одита както на дейността на управляващият орган, така и на сертифициращият орган и най-отгоре, разбира се, на върха на пирамидата е одитът извършван от Европейската комисия. Този одит одитира одита извършен на проектите. Възможно е също така да се, този орган да се занимае и с конкретни проекти. Аз ще спра до тук. Благодаря ви за това, че ме поканихте да говоря пред вашата комисия и се надявам, че сме готови да отговорим на въпроси, които представляват интереса вас. Председателят, благодаря. Сега ще дам думата на господин Николино Парагона от Министерството на економическото развитие на Италия. Грация, президенте. Благодаря ви, господин председател. като представител на Министерството за економическото развитие мога да заявя, че отговаряме за инвестициите в устойчивото развитие в моята страна. Европейската комисия току-що очерта общата картина в Европа. Самият аз бих искал да се спра на инвестициите в е, Италия и по-специално на инвестициите в областта на енергетиката, екологията и устойчивото развитие. Бих искал също така да се, се, се спра и на някои по-специфични информации, свързани с е, Сицилия. Съществува е, общонационална рамка за увеличаване дяла на възобновяемите енергии в е, енергийния микс на страната, що се отнася до проектите и а, план, плановете. Последните ни проекти са от 2010 година и е, наистина има цифри, които се различават с тези, които бяха току-що представени, но сега няма да се, наспра, да се спирам на това. Ресурсите за програмния период 2007-2013 са от порядъка на 3 милиарда за конвергенцията и 1 милиард за конкурентоспособност и заетост. Вярно, че става, става дума за доста значителни суми, които се инвестират в стратегически отрасли и по-специално за консолидирането на възобновяемите енергии, както и по-ефективното управление на енергетиката и економия на енергии. Нашата, нашата цел е също така да укрепиме мрежите на, за разпределяне и доставка на енергия, както е и да се запознаеме с ноу-хау и най-добрите практики за успестяване на енергия, било то в жилищния фонд, сградния фонд и така нататък. Също от, от, от една страна създадахме обща схема за инвестиция, от друга страна създадахме трансрегионална програма и схема, за да може да се е, наблегнат на слабите, на слабите страни, на недостатъчно развитите сектори в отделните региони. Що се отнася до инвестициите като цяло, и тук няма да навлизам в подробности да цитирам цифри, е, можем да отчетем известно закъснение относно предварителните предвиждания и записаното в програма 2007-2013 година. Италианските власти са си поставили определени цели, но част от целите не са достигнати. Има известно има известно закъснение спрямо предвижданията, но можем да кажем, че резултатите от август са значително по-добри от тези от месец май. Проекти за самофинансиране. Става дума за 2000 проекта. Цифрата се разминава с тази цитирана от комисията. Става дума за а, проекти на сложни мрежи за разпространение на енергия. Както и проекти за модернизиране и реконструкция на водни централи, както и а, инвестиране в различни проекти, свързани с възобновявите енергии, по-специално в Сицилия, като се спазват конкретните и специфични критерии, залегнали в оперативните програми. Тоест, да има съпоставяемост на между националния план и регионалните планове поддържане на стандарти и норми на съоръженията и съответни е, резултати, като управлението се извършва съвместно с е, местните органи на властта при прилагането на различните процедури на контрол и надзор, които са зададени от Европейската комисия, като всичките тези процедури подлежат на одит от една страна от, е, на местно равнище, от, е, на, на национално равнище, от а, е, нашата сметна палата и от страна на комисията. Благодаря. Казвам се Джан Лука Галати и съм натоварен с енергийната политика в Сицилия, т.е. завеждам отдела, който отговаря за енергийната политика в Сицилия. Ще допълна казаното от комисията и от представителя на Министерството, като се спра по-специално на Сицилия. Си... Сицилия а, преконстру... прес... преструктурира изпълнението на енергийния бюджет 2007-2013 година. Цел, цел, целта беше да се съсредоточиме върху възобновяемата енергия. Знаете, че ние сме на четвърто място по производство на вятърна енергия в Европа, фотоволтаична енергия, като целта беше да разпределиме и съоръженията по територията на целия остров. Разбира се, трудно е да постигнем съвършенно целите за правилното разпределение на административното и финансово бреме, но а, се постарахме да а, наблегнеме и да инвестираме предимно в по-малки съоръжения за производство на биомаса, фотоволтаична енергия и а, вятърна енергия, по-добре е разпределени на територията на региона. Целта, разбира се, беше да се увеличи енергийната ефективност енергийна ефективност от страна на местните органи на властта, като се възползваме от инструментариума, който ни предоставя Европейския съюз, така наречен пакт на моретата или пакт на островите, които ни позволяват да подпомагаме местните органи на властта, за да могат те от своя страна да управляват по-ефективно местните структури. Наши партньори са от една страна мал, а, местните органи на властта и от друга страна големите а, е, предприятия. Сега ще дам а, дума на а, моя колега, който ще очертае мерките за борба срещу организираната престъпност в тази област а, в, а, през 2007-2013 година председателят е, председателят дава думата, не членовете на делегацията. Но колко, колко души смятате да се изкажат от е, ваша страна? Още един. Добре, колко, колко време ще продължи вашето изказване? Ако, ако обичате, бъдете колкото се може е, по-кратък. 10 минути е прекалено много, 5 минути, е, казва председателя. Е, извинете, господин председател, нямах намерение да иземам вашата длъжност. Е, на практика, за, за, за първ път съм в Европейския парламент и не познавам вашите правила, но ще бъда много кратък. Господин е, Галати даде спомена примера на Сицилия и наблегна на някои по-специфични е, начини и способи е, за използване на альтернативни източници на енергия в е, Сицилия. Наш, наш, нашата цел е да се възползваме от всички средства, с които разполагаме за закон, законодателни и административни за по-доброто и по-ефективно използване на ресурсите и също времено да провеждаме борба срещу организираната престъпност в тази област. Е, тази година е, направихме предложение и постигнахме споразумение с финансовата полиция за съвместна е, борба срещу измами и в областта на енергетиката. Подписахме протокол с финансовата полиция, както казах, е, и предоставяме на а, тази полиция всички информации, документи, свързани с издаване на разрешения на публични и частни фирми и органи за да може финансовата полиция да упражнява постоянен контрол, да извършва постоянни проверки с цел борба и, ако се наложи, налагане на санкции. и като цяло за борба срещу различни действия предприяти от групи организ... на организираната престъпност. Работиме в тясно сътрудничество с префекта на Сицилия. Аз самия съм бил префект, така че познавам много добре работата на префекта. Самия съм бил префект на Палермо, така че както казвам, познавам отлично а, работата по същество и черпейки от моят опит. Съм предприех съответните действия. Първо, като а, изработваме профил на а, искащите разрешения, като е, проучваме и събираме информация за местоположението на бъдещите съоръжения, е, като проучваме също къде и как ще бъдат закупени, по какъв начин ще бъдат монтирани тези е, съоръжения. Помолихте ме да бъда крятък, за това ще кажа само с две думи, че раз, разполагаме с много ефективни методи на контрол а, и наистина можем да проследяваме стъпка по стъпка различните а, дейности. смятам, че нашия опит би, би могъл да бъде полезен и за други региони и други държави. Е, членки, тъй като, както знаете, е, мафията и организираната престъпност не се задоволява да инвестира в рамките на регион или на страна, а инвестира там, където е, има бърза и добра възвръщаемост на средствата. Така че аз просто предлагам един метод, който, от който биха могли да се възползват и други региони и други държави членки. Защото, нека да не забравяме, че в групите и групировките на организираната престъпност инвестират там, където, както казах, възвръщаемостта на средствата е добра и не можем да кажем, е, че даден, даден сектор или даден, даден отрасъл, отрасъл е, е по-уязвим или по-малко уязвим. Но независимо от това, наше, наше задължение, е, наша отговорност е да създаваме най-добрите и най-благоприятни условия за е, производство на енергия въобще и същевременно да е, управляваме а, е този отрасъл по най-ефективен начин. Същевременно трябва да бъдат въведени и прилагани предпазни мерки и същевременно да се а, провежда и много а, стриктен контрол и надзор. Благодаря ви за тази интересна информация. Благодаря. The floor. Сега. Откривам дискусията. Предлагам да се ограничим, така че до 10 часа и 10 минути да приключим с въпросите и моля въпросите да не бъдат повече от 2 минути, по-дълги от 2 минути. Кой би искал да се изкаже пръв? Господин Ернаузор. Ähm, vielleicht beginnen wir mit einer sehr allgemeinen Frage, weil was die Effizienz. Имам един общ въпрос. Ефективността на разходването на европейските средства често е свързана с административните разходи. 80% се връщат в държавите членки но разходите се извършват на три нива. На нивото на Европейския съюз, на нивото на държавата членка и на нивото на крайния получател. Имам въпрос към комисията. Дали разполагате с информация за нивото на административните разходи на всички тези три нива? Също така, дали администрите административните разходи в държавите членки са частично финансирани от европейския бюджет. Господин Сондагартен сега. Tak, е, е, сега. Jeg har, е, jeg har to spørgsmål. Искам да ви задам два въпроса. Разрешите? Първо. По повод последното изказване. Кога е започнал процеса на разследване между енергийния сектор и мафията? Задавам ви този въпрос, защото разполагаме с един док, докум, документ, в който има много точна и прецизна информация за естериголито, за господин Никести. А знаете, че господин Никести бе осъден за дейности, свързани с и за връзки с а, мафията и мафиотски органи. Кук. Знаете, че на времето той отговаряше за разходването на европейските средства. Затова искам да знам кога е, в кой момент е започнало разследването. Второ в вашите контроли, в проверките, които сте провеждали, успяли ли сте да получите доказателства за ясни и връзки с мафията, разполагате ли с конкретни цифри отно, и точни данни относно хората и сумите. Да, сега докладчика има думата, разбира се. Благодаря, Ян. Трябва да кажа, че не съм изцяло доволен от чудото. Да, всичко това е интересно. И госпожа Люндек от комисията представи интересна информация, но все още липсва реално самото заглавие. Какво прави комисията, за да се гарантира по-голямата ефективност и ефикасност на разходването на средствата? Много също така е добре, че говорихме за енергийната ефективност и за това да отчитаме откъде идва всеки киловатт час електроенергия. Но ние искахме да организираме това изслушване, защото видяхме в печата и в доклада цитирам господин Сонегард за участието на мафията в проектите, финансирани от европейския бюджет. Искаме да знаем по какъв начин се осъществява връзката между мафията от една страна и финансирането на възобновяемите енергийни източници и използването на енергията от тях. Говореше се тук за аудитите, господин Фазак изговореше за това, но може би вие трябваше да започнете с това. Вие извършвате една финансова проверка и вие трябва да стигнете до някакви резултати. Може би ще ни кажете нещо по-конкретно. Освен това, беше ми много приятно да чуя всичките наши италиански колеги и от последния оратор, който говореше за проектите. Много важни неща, защото много е важно да се борим с престъпно, престъпността. Но бих искал да помоля италианските ни колеги да кажат дали престъпността е сериозен проблем или е умерен по мащаби проблем. Тук говорим за използването на енергията на вятъра и съответните обекти. Европейската комисия говори за това, че трябва да се инвестира повече в альтернативни видове енергия. Има Имаше един оратор, който казаше, че трябва да се откажем или да намалим финансирането на обекти, използващи вятърната енергия. Дали това е поради това, че престъпността използва такива проекти? Председателят, първо ще дам думата на комисията. След това италианските представители ще решат кой ще се изкаже от е, тяхно име. Благодаря. Що се отнася до одита и резултатите му, това, което исках да посоча в моето изказване е, че на първото и на второто ниво и италианските компетентни органи са онези, които контролират проектите, които са предмет на съфинансиране. Аз мисля си, че това е важно за италианската и за сицилианската по-точно делегация да посочат дали имат някакви конкретни данни за резултати от одити, свързани с проекти за използване на възобновяема енергия и особено използването на енергията на вятъра. Що се отнася до резултатите на одитите, проведени от комисията, до момента нямаме никакви данни за това, че има високо ниво на нередности, свързани с проекти, използващи възобновяемите енергийни източници. Поне този процент на нередности не е по-висок, отколкото в други подобни проекти. Това, което исках да изтъкна и това, което беше казано от господин Стас е, че както разбирам от изказването на Леган Биен, е, че очевидно проблемът най-вече е свързан с използването на енергията на вятъра по различни причини. Ние не участваме толкова активно в проекти с използване на енергията на вятъра в доста по-малка степен, отколкото участвам в подобни проекти в други страни. Така че, може би, точно за това европейското финансиране в Южна Италия не е изложено толкова на риск от злоупотреби. Що се отнася до другите въпроси, поставени от господин Сондергард, ще предложа италианската делегация да изкаже своята позиция. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Господин Парагона, дали бихте искали да започнете и след това ще дам думата на двамата други оратори от Италия. Да, благодаря ви. Първо, бих искал да се извиня за това, че наруших процедурата. Аз предложих на господин Стас, че би било добре да дадем думата на представителите на региона. По никакъв начин не исках да нарушавам правилата. Позволете ми да кажа няколко по-общи неща и след това бих предложил думата да се даде на унези, които работят на място, т.е. на представителите на органа за регионално управление на Сицилия. Не мисля, че има проблем, който да е свързан с използването на европейски средства – или злоупотребата или измама с европейски средства, които да са конкретно свързани с използването на вятърна енергия и подобни проекти. Мафията е повсеместен проблем. Навсякъде, където има пари, където има инвестиции, има риск от намеса на мафията. Затова не трябва да смятаме, че ситуацията с използването на вятърната енергия е нещо, което е някакъв драстичен пример. Ние знаем, че всички сфери, в които има инвестиции, са изложени на риск от това маси, мафията да участва в тях. конкретния случай нашата дейност беше на нивото на Централното управление, на Централното правителство да засилим контрола върху проектите, финансиране от Европейския съюз и ние дадохме повече правомощия на полицейските органи да разследват финансови престъпления, в най-широк смисъл, финансови престъпления, които са също така свързани с злоупотреба със средства от Европейския съюз. И инвестициите в обекти, използващи вятърната енергия, не са нещо, което е особено рисковано. В миналото също така мислехме, че може би е добра идея да бъдем по-внимателни, когато става дума за големи инвестиции. Може би трябва да помислим за сега и за това и сега, извинете. Сега бих предложил представител на Сицилия да вземе думата. Да, заповядайте. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. Организираната престъпност и мафията са заинтересовани от сферите, за които аз отговарям в Сицилия, но те са заинтересовани в всички видове економическа дейност, включително и зелената економика, защото това е една нова економическа сфера и затова мафията има интереси към нея. Аз знам поне за едно изследване, в което се цитират статистически данни – и Вътрешното министерство и прокуратурата заедно с, с нас работихме по едно разследване, в резултат от което бяха отменени разрешителни за изграждане експлоатация на вятърни електроцентрали. И това, че преминаваме към фотоволтаични батерии за извличане на енергията на Слънцето, а не толкова да използваме енергията на вятъра, е свързано по-скоро с нашите идеи на нивото на региона. Вятърните електроцентрали наистина са по-печеливши, отколкото фотоволтаичните батерии и съответните централи с фотоволтечни батерии. Затова, разбира се, логично мафия да се интересуват по-печелившите проекти, т.е. от използването на вятърната енергия. Имаше статии в италианската и международната преса. И по тези съобщения в пресата и националното правителство, регионалното правителство реагираха много бързо, за това фирмата, която беше тема на тези а, статии, вече е била подведена под съдебна отговорност и в момента активите на тази фирма са конфискувани след съответното решение на съда. Организираната престъпност много често работи като използва корупция. В тази сфера правителството на Сицилия също води много сериозна битка. Разбира се, мафият не се интересува само от европейските средства. Мафията реално се интересува от е, лицензи разрешителни за изграждане на електроцентрали. И ние за това работим много сериозно и в тази област. Провеждаме много сериозни проверки, включително и проверки на място. Тези проверки доведоха до сериозни резултати. Се надявам, че ще водят и в бъдеще до сериозни резултати. Надявам се, че успях да отговоря на зададения въпрос. Благодаря, господин Марино. Дали бихте искали да допълните нещо? Мишто. Uh, uh, моля, дали бихте могли да отговорите на въпроса на господин Сондегард? Господин Сондегард попита какво се случи с хората, така че моля, отговорете на въпроса господин Сондегард. Да, може би имаше проблем с превода. И може би на моя лош английски ще се изразя по-разбираем, отколкото на датски. Аз попитах кога това правило влезе в сила? Кога точно правилото, че вие правите проверки за дейността на мафията? Защото през ноември 2009 50 души са били арестувани. Вицини Кесли е един от тях. Един от тях през 2006 беше осъден за престъпление точно в тази област. Така че, разбира се, този въпрос е много интересен. Кога въведохте тези правила за проверки за участие на мафията в определени обекти? И вторият ми въпрос, след като се въведе това правило, колко случаи разкрихте? И за каква точно сума става дума? Господин Марино, дали бихте могли да отговорите? Или господин Жерарди? Да. Аз се опасявам, че не съм чел тези статии, за които говори господина. Що се отнася до другите лица, аз не знам как цитираното от вас лице е участвало, но знам, че господин Никасли Когато говорих за права, да аз посочих, че през 2009 когато започна разследването срещу господин Никасли, защото се подозираше, че инвестициите, които е направил, са минавали през мафията, тогава държавата национализира въпросното предприятие. Мерките, които предприехме на ниво регион Сицилия се прилагат от втората половина на 2010 година. Най-ефективните мерки започнаха да се прилагат през втората половина на 2010 година и те продължават да се прилагат. Що се отнася до господин Никастри, той не само имаше интерес в това да използва публични средства, по-скоро проблемът беше в това, че се използваха корупционни схеми за получаване на лицензии разрешителни. В момента разследването продължава, затова не бих могъл да отговоря категорично на вашия въпрос. Той става дума не само за използване на публични средства, мафията в Сицилия най-вече е заинтересована от това да получава лицензии разрешителни. И е точно за това ние предприяхме действията, за които ви казах. Освен това споменах, че имаме сътрудничество и споразумение с полицейските органи, за да можем да се борим срещу проникването на мафията в економическата дейност и тези споразумения бяха сключени също така през втората половина на 2010 година. Ще отговоря на следващия въпрос. Ние наистина проведохме редица разследвания. И един от тези случаи вие добре знаете чрез през 2000-2006 ние разследвахме един случай с използването на фотоволтаични батерии. И също така имаше един друг случай. В момента Олаф води разследване и ако се докаже, че имало измама, то тогава тези средства ще бъдат възстановени от правонарушителите. Благодаря ви. Сега предлагам да спрем нашето обсъждане. Имаме други точки от дневния ред. За това ще продължим с темата измами с средства от Европейския съюз от гледна точка на, Ол, на Европол. Давам думата на господин Трулс Ортинг. Надявам се, че правилно съм произнесъл вашето име. Много добре, като полудачанин. Благодаря, господин председател, за това, че ни поканихте на този семинар. Няколко думи за ролята и компетенциите на Европол, след това проекти и е, на Европол, свързани с е, данъчни измами, водещи до пропуснати е, ползи за Европейския съюз. И накрая няколко думи за използването на европейски средства в подкрепа на европейското на европейската правоохранителна система. Ще бъда кратък, но откровен. Европол е Европейската правоохранителна агенция. Ние координираме отговора на организираната престъпност и тероризма. Също така е, влязахме в е, новото седалище в е, Хага. Имаме около 130 служители за връзка с, държави, с държавите членки, но и трети страни, като САЩ, Колумбия, Норвегия, Швейцария и други страни. Ние сме не само полицейска организация, което в този контекст е много важен, тъй като в нас влизат обединяваме митнически, правоохранителни, карабиниери и други органи. Ние координираме повече от 14 000 случаи на година и ние не осъществяваме, не, не извършваме наказателно преследване, но работим по, по много важни случаи, например е, ще ви дам е, за пример е, разбиването на групи за детска порнография. Наскоро в Норвегия при терористичните атентати ние оказахме помощ, която беше прията с благодарност. Сега да се върнем на нашата тема. Тук става дума за две области. От една страна всички аналитични данни се съхраняват в един в една преписка, свързана с укриване на, данъч, на данъци. Другата, другият масив е свързан с ДДС измами. Ние имаме една база данни, съхраняваща данъчни съхраняваща данни за данъчни измами. Тази дейност се извършва от мрежи, които са не само италиански, които всъщност това са свързани фирми и физически лица. Те използват спецификата на националните данъчни системи. Участващите в тези ДДС схеми работят за много кратък период от време. Те определят, те начисляват ДДС върху дадена стока и след това вместо да го е, платят, изчезват. Тяхната, е, загубите от тях са 60 милиарда годишно, но това е само един аспект от фискалната измама, която струва между 200 и 250 милиарда на година. Според нашата оценка през 2011 година има следните тенденции. Измамците създадаха глобални връзки, благодарение на които могат да извършват престъпления в целия Европейски съюз, независимо от местни престъпни групи. В е, при прането на пари има сътрудничество с е, мрежи в страните, така че между тях няма противоборство, е, сътрудничество. Много търговци използват системата без, да, без ощърп на печалбите на други измамници. Бързината, с която престъпниците реагират на правоохранителните дейности, говорят за координация те се учат, ако ако дадено, даден случай е предмет на наказателно преследване, те си извличат пулките и знаят какво да не правят. Прането на пари всъщност се извършва от банки в трети страни, като Холандските Антили, Обединените арабски емирства. Също така в Югоизточна Европа се увеличава броя на случаи на китайски, виетнамски групи. Митническите служби в региона всъщност са много често обработват фалшифицирани декларации. Така че тук става дума за един много сериозен проблем. Престъп... Ние, се, а, ние предприемаме мерки, те се а, адаптират. Освен това, те работят в различни сектори на економиката, мобилни комуникации, енергетика, където са особено активни. Те също така с оглед активността им, мисля, че трябва да бъде предприеме нещо. За щастие, е, държавите членки предприемат действия и някои от вратичките в схемата с търговия с е, емисии започват да се затварят. По-нататък използването на европейски средства в е, подкрепа на правоохранителната система. В момента Европейски съюз финансира много дейности, чиято цел е да подпомогне на правоохранителната дейност. Има една програма, за която са предвидени 100 милиона и има много проекти, които които са свързани с мандата и дейностите на Европол. До 2009 година ние бяхме бенефициенти на тези средства. Сега, тъй като станахме агенция, сме а, е, изключени. Ние не получаваме, както казах, никакво финансиране. Програмата ISAC се разработва от комисията без да, без да се допитат до а, агенциите. Work, or at least without the benefit of coordination with Europol's activities. Overlap is unavoidable До дублирането на дейността често е неизбежно много често европейските средства могат да се използват срещу стратегическите интереси на общността. Наскоро един консорциум от, с участие на представители от Румъния получи милион и половина предприсъединителни фондове, които бяха присвоени. Европол би искал структурни взаимоотношения с регионалните партньори, но не бива да се допуска дублиране. По същия начин през 2006 година ОЛАФ получи управлението на програма за борба срещу фалшифицирането. Това не отчете факта, че през 2002 година Европол беше определен като Централна служба за борба срещу фалшификатите. Това не доведе до конструктивно сътрудничество между ОЛАФ и Европол. Трудностите обаче са преодоляни. И сега имаме добра вътрешна координация. Последния пример е свързан с програма, с рамковата програма за научни изследвания. Опитът сочи, че, лещо, че много често правоохранителната система не участва в програмата за възлагане на договори, което води до разхищаване на средства. Европол не участва в оценката на проектите. Е, много е важно правоохранителната система да участва в разработването на технологии. Какви са препоръките, тъй като не бива да е, само да критикуваме. Комисията следва да е, обмисли възможността за специален фонд за сигурност в съответствие с Стокхолмската програма. Примерите, които казах, сочат, е, че има потенциал за гъвкавост на финансирането. Фонда за вътрешна сигурност осигурява възможности за усъвършенстване, като се спазва два основни принципа. Агенциите Европол трябва да, да работят заедно за да няма дублиране. Агенциите трябва да имат повече дял в администрирането на съответните средства. И освен това, с фонда за вътрешната сигурност трябва да осигури на Европол и други агенции възможност да работят по конкретни оперативни програми по съгласовен начин. Европол винаги е, е има ограничен бюджет за оперативна дейност на държавите членки, но държавите членки освояват в ограничена степен тези средства. Някои от държавите членки поради економическите трудности дори не могат да участват на на заседания. И имаме ограничен бюджет за такива, за тази цел, но се надяваме, че фонда за вътрешна сигурност ще помогне. Какво е заключението? Аз мисля, че по ДДС измамите от наша гледна точка правоохранителните органи са наясно с проблемът. Може би трябва да има общоевропейска дефиниция за ДДС измами. Тъй, в някои държави членки тези измами не се смятат за посегателство срещу финансовите интереси на общността. За да бъде преодолян проблема е да се използват по-добре наличните инструменти и дейностите на Европол. За средствата в подпомагане на правоохранителната дейност е необходимо да е, Европол да участва в администрирането на тези фондове. Агенциите също така трябва да участват е, много, в много по-голяма степен в изразходването на тези средства. И освен това трябва да има специален фонд за осигуряване на участие в е, заседания interesting suggestions. I think this uh, VAT will, will certainly uh, follow. Разбира се, проблемът с ДДС е много актуална тема и ние ще продължим да работим по нея. Сега давам думата на господин Антонио перголици от неправителствената организация Лега Амбиенте, обсерватория за околна среда и законност. Заповядайте. Благодаря, Благодаря ви, господин председател. Инициатива. Eh, ovviamente, come è stato detto, io coordino un ufficio che si occupa di studi e di analisi. Благодаря за поканата. Аз е, отговарям за научният е, отдел Заедно с това ние се опитваме да се борим срещу всички незаконни явления, имащи отношение към околната среда. Първо, вятърната енергия е бъдещето и в Европа, и в Италия. Това е един от малкото сектори, които могат да допринесат за економическото ни възстановяване, да осигурят хиляди работни места, е, и да ни помогне да е, скъсаме постепенно с е, изкопаемите горива. Тази енергия може да. Този енергоисточник може да бъде разположен равномерно по страната. Участието на на престъпност в ВИ е проблем, но той може да бъде контролиран и европейските органи трябва да положат усилия. Но необходимо е да направим разграничение между отделните елементи. Нашият анализ на екологичните престъпления започнаха през 2007 година първите ни проучвания показаха, че мафията проявява интерес към ВЕИ. Те най-напред се насочиха към ВЕЦ, един от най-големите ВЕИ. В Калабрия, например, местната мафия имаше интерес към ВЕЦ още през 2007 година полицията и прокуратурата се намеси, бяха проведени разследвания и това следва да бъде отбелязано. Разбира се, е, всички знаем, че в е, Италия има мафия и има области, в които мафията е, има много силен контрол и са на възлови места в управлението. Това намира отражение в международен етап. Едно лице имаше акции в Белгия, Малта и другия. Тоест не говорим за мафия, която е чисто териториална, някакъв италиански фолклор. Става дума за финансово явление, което сега функционира на глобално ниво. Така че мафията е една връзка в една брънка в веригата, в която влизат лица с различно престъпно минало или безпрестъпно минало. Бизнесмени, политици, за съжаление, явлението на корупцията, т.е. връзките между организираната престъпност и а, управлението е истинския проблем. Това е корупцията, корупцията срещу която трябва да се борим с всички средства. Това е стратегическо партньорство между лицата, които участват в взимането на а, решения и престъпния свят. Сега, ако обърнем внимание на начина по който действат, организираната престъпност прилага обичайните методи и в ВЕЙ. Затваря на свободния пазар, контрол на място, влияние върху пазара на труда и регулиране на всеки аспект. Целта е да бъдат изтикани свободните фирми и да се създадат паразитни механизми, които след това да се използват в напълно законни дейности. Но често е трудно да се конфискуват парите. Трябва да се проследи потока на парите. Джовани, както каза Джованни Фалконе, съдята убит от мафията, така че трябва да се проследи къде отиват финансовите потоци и да се проследят методите, с които мафията се опитва да се установи на място. Роберто Скапенати, прокурорът може да обясни много добре как, какво представлява системата и може да обясни как тези лица влияят върху решенията на обществените органи. Това не може да не се очаква. Както каза Фалконе, ние също себе си имаме рационални хора, които влияят върху всички видове обществени финанси. Има три източници финанси, капитал, лицензи. И те се опитват да сложат ръка върху обществените средства и да ги сложат в лихвоносни сметки. Аз съм съставил една таблица за ВИ през 2006 година 25 милиона евро се оказаха в подобни сметки. Ние като Сдружение на еколози и предполагам и прокурори не можем да кажем колко обществени, какви суми обществени средства са се оказали в такива банкови сметки. но тъй като съдилищата са постановили осъдителни присъди за стотици години затвор, очевидно става въпрос за сериозни престъпления. Разбира се, много присъдите се обжалват, но така или иначе има много осъдителни присъди. Що се отнася до ВЕИ, имаме нова стратегия на мафиите на мафията, а именно на влизане в високотехнологичната област. Традиционно мафията е в нискотехнологични технологични области, като производство на цимент. Те изградиха част от историята на Италия. Помислете за изградената инфраструктура и стратегическия съюз с големи економически и финансови империи, тесни връзки с дявола за да се изгради инфраструктура, особено в Южна Италия. Тук не става дума за ВЕИ, не става дума за вятърна енергия, а общ структурен проблем. Стимулите е, за престъпниците е, са много, за съжаление. На първо място лошо планиране на национално ниво. До 2010 година нямаше истинска национална стратегия за развитието на вятърната енергия. Всичко се развиваше без план, без национални правила и хаотично. От онова, което не се появи на време, бяха механизмите за контрол. Постепенно правоохранителните механизми е, започват да се оформят. Е, бандите, както казват, разполагат е, с много пари и определено успяха да изкривят процедурите за лицензиране чрез механизмите за корумпиране. Едно от последните проучвания, например, беше в Пулия и Авенто. Става дума за лицензиране на вятърна централа. Не става дума само за банди, става дума за обикновена злоупотреба с разрешителни е, за строеж. Нещо, което не е кой знае колко сериозно от економическа гледна точка. През 2000, е, в началото на 2011 година проведените е, проведеното следствие от прокуратурата доведе до конфискуване на 11 милиона евро от е, бизнесмен, който беше свързан с е, мафиотски босове. На свой ред те бяха свързани с предприемача. Стигам до ключовата фигура на предприемача, централна фигура или поне в Италия такъв този предприемач не разполага с земя, на която да изгради вятърната централа, няма пари, но той разговаря, той се среща с всички фактори в региона, докато получи лиценз придобива земя и този пакет може да бъде продаден на, да речем, многонационална компания. И по този начин се създава непрозрачност в системата. Тези лица се умножават. Те нямат пари, но имат пакети с лицензи, които могат да продадат. Трябва да се преборим срещу това явление чрез банкови мерки трябва да се преборим и със свободата на действие на тези лица, които са свързани по един или друг начин с организираната престъпност. Трябва обаче да бъдете много внимателни. През следващи няколко години, поне според италианските власти, стимулите е, ще бъдат много сериозни. Десетки милиарди обществени средства за ВИ и е, трябва много внимателност. За последен пример, Калабрия, за да ви покажа е, примерът с проникването на организираната престъпност от 18 вятърни централи. Всяка е, една от тях е предмет е, на разследване от прокуратурата, някои за участие на мафиотски босове, други за е, участие на лица, които са по някакъв начин свързани с мафията. В заключение, не става дума само за вятърната енергия, не става дума само за ВИ. Мафията е проблемът, срещу който трябва да бъдат предприяти мерки. Вятърната енергия е само една е, е, е, е само един от инструментите, с които разполага мафията и, то не е най-важният. Медиите обаче често преувеличават нещата. Ние се опитахме да дадем количествено измерение на явлението и в Италия ние обединихме всички факти на скандала за незаконния цимент, отпадъците, е, рекета с е, животните и вятърната енергия. Вятърната енергия всъщност и разследванията са възлизат на 5,9% от всички. Е, тук говорим не само за мафия, всички видове измами, корупция по отношение на отпадъците и цимента. Тук е, има е, разследване само за участие на е, организирана престъпност, така че 5,9% говори за мащабите на проблема. В заключение мога да кажа, че ние разполагаме с много силен, много почертан економически капацитет в мафията и нейното присъствие в местните власти. По този начин се запазва една колониална логика. Парите идват на местно ниво, кои с тези пари се корумпират е, но съответните фактори в е, тези райони, местния бос и клиентелистката му мрежа могат да променят правилата на играта и парите за ВИ да бъ, отидат не там, където трябва, така че има нужда от повече одит, от повече контрол. Чухме вече за споразумения. Разбира се, има нужда и от споразумения с, с, с Сдружението на италианските работодатели. Повечето фирми в региона са прозрачни, честни, и всъщност стават жертва на тази форма на организирана престъпност. Извинявайте, казва председателят, бихте ли а, приключили, тъй като нямаме време? А, да, стигах до заключението. Имаме нужда от повече контрол, повече взаимодействие между европейските и италиански власти за да може един сектор, който има нужда от подкрепа, да я получи и да не пострада. Видяхте в слайдовете, че, се повиш... че в Южна Италия се повиши чувствително повишаването на възобновяема енергия. Това съвсем не е лошо, особено с оглед на климатичните промени, но трябват усилия така, че парите да не отидат там, където не трябва. Проблемът са мафиотските организации, са необходими ефикасни действия срещу тях. Те работят в областта на обнове и други. Извинявайте, ако отнех твърде много време. Да, вашето а, изказване е много полезно. Сега нека да останалите 15 минути да бъдат посветени на дискусия. Госпожа Кресла, господин Затава, докладчиците, разбира се, докладчика. Имате думата. Is that everybody? Then I close the list and I would... Ако няма други желащи да се изказват, а, ще дам думата на тези, които са се записали. Благодаря. Бих искал първо да благодаря на нашите гости за интересните изказвания. Но винаги е много интересно да се разбере в крайна сметка къде отиват парите. Господин Артинг, вие Споменахте от една страна сътрудничество, от друга страна преповтаряне или препокриване на известни дейности. Как Европол, комисията, парламента, ОЛАФ и Сметната палата как си сътрудничат всички тези институции? Как бихме могли да улесниме и да разшириме това сътрудничество? И още един въпрос към Европол – Европол трябва ли да има разследващи функции? Могат ли да, и се, да се дадат такива правомощия на организацията, която в момента е всъщност една а, координация координационна а, единица, но не и изпълнителна. Госпожа Греслер, можете ли да ни а, предоставите вашите изказвания в писмен а, а, вид, поне ги нямам тук в а, моята папка. Казахте, че няма достатъчно добро а, сътрудничество, трансгранично сътрудничество. А, знаеме, че доста с така, с лека ръка се борави с данните, изпредаването, трансфера на данни, примерно трансгранично, а времено а, има и много големи измами, констатирани в, с ДДС и то трансгранично. Също, времено имаме и а, неодавна а, разкриване на случаи с търговия с емисии и а, известни и проблеми и смятат, смятате ли, че Европол и СЕПОЛ биха могли да се слеят? Господин Балчитис. В, а, ние в момента обсъждаме един труден, една трудна, сложна тема. Трудно се трудно можем да разберем нещата по същество. Аз имам чувство, че съм в комисията ИТРЕ, защото от една страна ни се представят едни цифри, които така по-скоро навяват към положителни резултати, а същевременно се споменават едни огромни суми, които са били неправомерно разходвани. И сега в близките години, вероятно в възобновемите енергии ще се инвестират десетки милиарди и не е чудно, че организираната престъпност ще се задвижи, ще бъде много активна, защото е, и не, от друга страна да не забравяме, че тези групировки имат е, и политическо влияние, не само в Италия, не говоря само за Италия и за другите държави в е, не знаеме какво, какво, какво точно, как точно, какви мерки са взети, какво е направено, така че е, наистина смятам, че и Еропол, и, и Олаф, и комисията, и нашата комисия трябва е, да е, се запознаят подробно с е, нещата и да се вземат мерки, защото тези средства наистина да бъдат е, разходвани само за развитие на възобновяемите енергии. Е, времено получихме доста подробна информация относно разследванията и е, доказателствата. Разбира се, още веднъж повтарям, че проблема не е чисто и само италиански проблем. Е, ние трябва да си сътрудничим за създаване на една система, която да осигурява благоприятни условия за развитието на тези сектори. А сега давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Бих искал да се присъединя към казаното от преждеговорящите и сега искам да отправя един въпрос към господин Фазакас е, изслушахте е, казаното от различните оратори. И какво смята да прави е, Сметната палата? Смятате ли да е, е, изработите специални доклади, посветени на тези проблеми? В крайна сметка става, става дума за един сложен проблем, за един чувствителен проблем. Вие е, вашите уводни думи бяха много така е, насърчаващи, но бихме искали да знаем какви специфични действия смятате да предприемете. Един въпрос към, към господин Слайтър също така. Малко се очудих от е, вашия отговор на първия ми въпрос. Вие казахте, става дума за 300 милиона евро, започнат, има започнати раз, разследвания, а, но е, държавата членка трябва да поеме своята отговорност. Да, разбира се, естествено става дума за е, съуправление, за съвместно управление и че в подобни случаи, като че ли комисията и държавите членки си играят на пинг-понг и си пре, препращат а, топката. Това, което искаме, това, което изискаме от държавите членки е да поемат своите отговорности, а, Министерствата на финансите да поемат отговорността за разследванията и съответните региони също. Ето, е, радваме се, че Сицилия и местните власти в Сицилия са подписали а, е, споразумение с финансовата полиция, но А, е, Господин Слайтърс, вие казахте, че в момента комисията не счита, че системата по някакъв начин е изкривена. Сега, според мен е, това е, това е вашия отговор. А след като изслушахте всичко тук, какви заключения ще направите, какви полки ще извлечете? Е, ще кажете, не знаеме, защото не сме заловили никого. Добре, в момента става дума за 300 милиона, но в най-близко бъдеще ще става дума за милиарди, 10 милиарда. Така че, моля ви, кажете какви полуки ще извлечете и какво смятате да предприемете. Значи въпросите са към господин Хъртинг. А, Така, господин Отинг, първо ви имате думата, ще, ще се опитам да бъда много кратък. Сега на последния въпрос. За съжаление, не знаеме, трябва да се, да се, да се предприеме, да се а, да се приеме да, една стратегия, в която наистина да има едно тясно сътрудничество на първо място, да речем, между Сметната палата и а, другите институции. Сега, за сега е, не смятам, че можем да предприеме нови действия, но бихме могли да координираме дейностите. примерно в, в областта на киберпрестъпленията. Просто не можем да седиме и да, и да сме само едни нями и е, безучастни свидетели. На немски въпрос, да, разбира се, че ще ви изпрата доклада в е, писмен е, вид. Е, за сега мисля, че СЕПОЛ и Европол не могат да, да бъдат е, сляти, защото имаме и партньори от държави, които не са членки, т.е. за сега това е невъзможно, но при всички случаи повече от 95% от държавите членки, които са членове на ситуационния център, са членове и на Европол и ще станат и членове на Европейския съюз, освен Турция. Сега, А, що се отнася до гъвкавостта на, на стратегията или на системата, да, вие изтъкнахте а, и проблемите и аз споделям вашите заключения. Имаме, 20, имаме 27 страни, които се сблъскват с едни и същи проблеми, но получаваме информация само от 15 страни и нямаме достатъчна информация от други, така че ние не можем винаги да идентифицираме тези групи, а да не говориме, че част от средствата потъват на друго място, като например в Пакистан или на друго място. Е, трябва да, и, трябва да имаме, е, разбира се, и някакви възможности им да се вземат мерки, защото държавите членки задължително да предоставят информация, защото сега това става предимно на доброволна основа. Господин Фасакис, какво трябва да направи Европа? Европейската сметна палата, след като изслушахте казаното тук. А, благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Сега с две думи приехме, разбрахме посланието и ще го вземем, ще вземем всичко казано предвид. Първо, благодаря за а, казаното по повод моето изказване. Ние винаги сме мисли по какъв начин можем да сътрудничим и да допринесем за вашата работа и решихме, че, е, че можем като предложиме някои препоръки, свързани с по-ефективното разходване на европейските средства. Но, както знаете, ние не сме следствен орган, ние просто извършваме одити. И ние сме, ние сме винаги готови да приемеме всички ваши а, въпроси, да откликнеме на вашите искания. А колкото до а, Италия, знаете, че извършихме един одит за използването на инструмента за солидарност в отделни региони. А аз лично а, е, отговарям и включ, а, е, включи, включително за сектора А, е, възобновяеми енергии и ефективност на енергия. В момента, както знаете, се подготвя един доклад на тази тема, но дори в момента се, се чудиме дали трябва да продължим работата по този доклад или да започнем един нов доклад с цел по-подробно проучване на проблемите в светлината на фактите, които ни бяха изложени, особено от страна на Италия. Господин Слобърт, благодаря благодаря, господин председател. И аз, може би, не съм бил много ясен, когато съм отговорил на първия е, кръг от въпроси. Не, не, не съм казал, че всичко е наред с средствата на Европейския съюз. Разбира се, има установени много нередности при разходването на средствата. Е, и това, е, и това включително е залегнало в неотдавнашния доклад на Сметната палата. Е, ние следиме развитието на нещата и взимаме съответните мерки, т.е. като суспендираме някои плащания и така нататък и също, е, също, времено ние следиме и а, докладите на ОЛАФ. Така че разполагаме с съответните е, механизми за е, наблюдение и проследяване на е, всички дейности, свързани с нередности и неправомерно разходване на европейски средства и по-специално в в момента ще посветиме допълнителни средства на Италия, на областта на отрасъла възобновяеми източници на енергия, така че още веднъж казвам, че не смятаме, че всичко е наред. Радвам се, казва председателя, че комисията е, ще поеме своята отговорност и а сега давам думата на господин Батурин. Сега съвсем накратко. Много е важно да имаме по-добро сътрудничество, по-добро координиране в а, е общоевропейски мащаб, както имаме добро сътрудничество между различните органи в Италия. Трябва също така да водиме много без, безмилостна борба срещу сенчестите предприятия, за, за параваните, които, предприятията, които служат за а, паравани. но трябва да да, да, се, да, да, да, се, да се бориме също така с така наречените посредници, които е, имат просто едни мрежи, в които оплитат е, предприятия, т.е. да имаме много по-ясна представа, за да можем да проследяваме е, движението на, на средствата. Защото а, трябва да, трябва да също така да има много по-добра координация на мерките, защото примерно в, в Италия а, съществува така то зелено законодателство, което а, не разрешава опубликуването на имената на тези, които са получили зелени сертификати и така нататък. И по този начин не можем да проследиме и средствата и парите. А, благодаря, казва председателя приключихме с обсъждане на а, тази точка от дневния ред. Благодаря на всички. И сега минаваме към следващата точка от дневния ред за освобождаване от отговорност на съвета. Там ще Uh, Току-що the... получих съобщението, че генералният секретар на парламента би искал да участва в нашето обсъждане, но той ще пристигне след няколко минути, затова прекъсвам нашето заседание за няколко минути. It was, uh, he is arriving at five past uh, 20, 11.35 he is arriving and not 5. В 11.35 той ще дойде. За няколко минути ще направим прекъсване, за да се организираме. Ladies and gentlemen, I would like... Дами и господа, нека да започнем отново работа. Темата ни е сегашното състояние с оглед на освобождаването отговорност на съвета. На последното ни заседание отказахме да освободим от отговорност съвета. Днес помоляхме съвета да изпрати свой представител. Бях информиран, че за съжаление те не могат да изпратят докладчик. Не знам къде е господин Ивелини. Може би господин Сондегард, който беше предишния докладчик, би могъл да ни предостави информация за сегашната ситуация. Дали бихте могли да го направите, моля? Det er jo desværre en, øh, благодаря, господин председател. За съжаление, сме в едно много странно и е, необичайно положение. Просто съвета отказа да бъде представен тук на нашето заседание. Въпреки всичко обаче трябва да намерим някакво решение. Нашата принципна позиция тези последни години е винаги била много ясна. Ако освободиме съвета от отговорност, трябва да, задад... трябва да изискваме и допълнителна информация и да видим какви са сметките и как, как се води счетоводството на съвета. В крайна сметка ние не можем да бъдем отговорни пред европейския данекоплатец, без да зададем въпроси на съвета. Ние, ние не можем в крайна сметка да затворим очи пред някои непрозрачни дейности, пред някои е, проблеми, е, които може би имат много ясно обяснение, но въпросът трябва да бъде зададен и да получиме отговори. От друга страна обаче съвета като, като че ли ни е, така се опитва да ни получава и да ни диктува поведението. За 2007-2008 имаше проблеми, макар и не много, за 2007. С 2007 съвета е, прие е, среща е, каза, че срещата трябва да бъде неформална, въпреки, че беше среща с, е, с преводачи, както, си, както се следва и тук. И тогава с съвета обаче не отговори пряко или директно на нашите въпроси, изпрати отговорите на Корепер, Корепер отговори на нашите въпроси и тези въпроси след това бяха е, разпространени е, в парламента, т.е. като че ли така постигнахме някакъв напредък. А сега имам, имаме чувството, че съвета отстъпва. Т.е. Всичко, всичко, което бяхме постигнали, дори да получаваме не пряки отговори, но поне някакви отговори, всичко това свърши. Сега съвета просто не желая да отговаря. Съвета заявява, Значи, ние че след, след като сме освободили от отговорност комисията, значи автоматично трябва да освободим от отговорност съвета и не е необходимо да е, задаваме каквито и да било въпроси. Нашата правна служба каза, че подобно че подобен подход е неправомерен, в крайна сметка е, ням, освобождаването от отговорност на комисията няма нищо общо с освобождаването от отговорност на съвета. Това са две различни неща. Същевременно очакваме и реакция на комисията. Защото в крайна сметка, ако до освобождаването от отговорност на комисията означава освобождаване от отговорност на съвета, то тогава а, трябва нещата да се, да се разглеждат в купом. Тоест всички въпроси, които задаваме на съвета, трябва да ги зададем и на комисията в този случай, защото а, те касаят и комисията. Така че бих искал да знам какво точно мисли комисията, каква е позицията на комисията. Смятате ли, че освобождаването от отговорност на комисията означава а, освобождаване от отговорност на съвет? Защото ако, ако е така, започваме преговорите отново. И в заключение. А, е, наистина, а, е, недоп... не, не, не, не, недопустимо е, не, че съвета не е, не е представен. Ние трябва да изискаме от е, парламента да излезе с единна позиция стъпваща на мнението и становището на насят, нашата комисия и да, изи, да не давам, да не освобождаваме от отговорност съвета, докато нямаме и ясна и точна позиция на комисията. Благодаря. Благодаря ви за много добрия увод. Нямам какво да добавя. Искам само да ви кажа, че малко по-късно ще имаме среща с генералния секретар на Европейския парламент. Парламентът е също европейски институт европейска институция, така че ние трябва също така да дадем освобождаване отговорност и на Европейския парламент, както даваме и на други европейски институции и също на европейски агенции. Аз смятам, че парламентът има пълното право да разглежда въпроса за освобождаване на съвета от отговорност като отделна тема. И сега давам думата на другите оратори. Госпожа Гресле първо, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че всички сме съгласни. И като докладчик по освобождаването от отговорност, смятам, че е направо нелепо това, че съветът иска да бъде разглеждан като част от комисията. Ако съветът наистина иска това да го направи, той просто сам се закрива по този начин. Ние изслушахме правната служба на комисията и, както каза господин Сондеркерс, трябва да зададем този въпрос на Европейската комисия. Но тук сме в една доста сложна ситуация, защото имаме и Европейски съвет и виждаме, че нещата се осложняват прекомерно и просто няма да можем да ги проследяваме. Да, благодаря ви. Следващи оратор. В най-последните ни обсъждания по тази конкретна тема посочих, че има рискове дори и за парламента, които биха проистекли от възприемането на подобна линия. Договорът не посочва изрично как се извършва дейността по освобождаване от отговорност. Общите отговорности на парламента по освобождаването от отговорност предполагат, че европейските институции, европейските агенции подлежат на такова освобождаване от отговорност и това съвпада и с разпоредбите на финансовия регламент. Мисля си, че това трябва да се посочи много ясно. В конкретния момент трябва да решим до каква степен съветът трябва да носи отговорност поне за оперативните разходи от бюджета на Европейската комисия. Разбира се, съветът има собствен бюджет, но правното положение проистича от това, което току-що казах. В този момент ние работим по начин, по който ние казваме, Ние сме представители на европейските граждани и искаме да знаем как изразходвате европейските средства. Тук не смятам, че има някакъв политически или морален проблем. Просто смятам, че трябва да се обмисли този въпрос. Защото в момента договорите са такива каквито са и съветът би могъл да се обърне към съда на европейските общности и да заведе дело срещу нас. И като че ли получаваме някакви сигнали от съвета, че това е възможно в Германия казвам, когато нещата отидат до съда, можем да се надяваме на Бога. Могат да се случат две неща. Ние ще спечелим, много ще се радваме, можем да отворим шампанско. Другият вариант е, че съдът може да се позове на договорите и тогава да каже, че ние сме сгрешили. Другите институции и другите европейски агенции могат, могат също така да кажат, че няма изрично позоваване, няма изрично визиране в договорите на това, че парламентът ги освобождава от отговорност и да успорят правното основание парламента да освобождава от отговорност. Това би било най-малкото казано доста неприятно за нас. Въпросът е дали това ще е една ситуация, в която ще се радваме да се озовем. Аз лично мога да защитя тази позиция и мога да защитя и пред широката общественост, тъй като ние сме избрани от гражданите. И ние имаме право да изискваме отговорност за изразходване на европейските средства. Обаче въпросът е как работи европейската архитектура и може да ни бъде нанесен удар. В тези условия се чудя какво бихме могли да направим. Преди да се вземе решение в пленарна зала в края на този месец. Дали да се опитаме все пак да проведем един конструктивен дебат. Да кажем открито, че съветът не е много отворен за сътрудничество. Може би да предложим преговори и на заседанието на координаторите унгарското председателство ни беше казало, че съветът няма да промени своята позиция докато не бъде назначена делегация за участие в преговорите. Може би да го направим. Барт Стас написа едно писмо, което обсъдихме на заседанието на координаторите. И също така обмислихме рисковете, проистичащи от целите на преговорите. Не знам доколко вие сте информирани обаче стои въпросът за това, как ще функционира в бъдеще институционалната архитектура. Може би ние трябва да помислим за такива преговори. Председателят. Междувременно господин Ревелини, докладчикът е тук вече. Той е пристигнал междувременно. Дали бихте искали да кажете няколко думи, господин Ревелини? Да, благодаря ви, господин председател. Не разбирам този дебат. Che, е, авевамо уна страда лунга. От самото начало ни беше известно, че бяхме поели по един дълъг и криволичещ път и че въпросът е доста деликатен и сложен. Цялостната ни парламентарна комисия и координаторите вече от месеци обсъжда този въпрос. И беше решено, че си струва да тръгнем по този дълъг и криволичещ път. И мисля си, че се бяхме обединили около това да приемем обсъжданията със съвета. Обаче на всеки един етап се сблъсквахме с затворени врати от страна на съвета. Съветът никога не беше готов да отговори на нашите въпроси, да отговори на нашите изисквания. Всички знаехме какво би могло да се случи. Всички знаехме каква беше позицията на съвета при различните председателства, полското и унгарското. Така че всички знаехме какво трябва да правим и какви са предизвикателствата. Новото е нещо, което получихме от правната служба от съвета, а именно Нещо, което беше абсолютно предсказуемо, включително и заплахите, отнасящи се към другите европейски институции. Не знам дали има някакви други варианти. За да спасим честа на парламента и на комисията, очевидно трябва да продължим повече избрания от нас път. Пътя, по който съгласихме да вървим преди месеци. Никога не сме отказвали обсъждания и в никакъв случай не трябва да го правим, но не знам дали има изобщо някакъв друг вариант. Ако в този момент решим да отстъпим от нашата позиция, това ще бъде нещо с много сериозни последици. И определено това ще навреди на имиджа на парламента. Разбира се, трябва да потърсим други решения, други варианти. Така че всички да стигнем до едно задоволяващо ни решение. Това, което вече казах тази сутрин, е, че имам една идея да предложа за обсъждане и това е една идея, която се състои в следното. Да напишем до Европейската комисия и да попитаме дали комисията е готова да поеме политическата и счетоводната отговорност за разходите направени от една друга институция. И това ще включва освобождаването от отговорност за разходи, които не са направени от самата комисия. Може би подновяваме дебата, но това ще ни позволи да видим дали от срещната страна има желание да бъдат зачетени правомощията на парламента. Ако няма такова желание, то ние ще заявим, че няма да се оттеглим, няма да се откажем от нашата позиция. Благодаря ви, казва председател госпожа Гресле. Искам да кажа, че договорът не може да обхваща абсолютно всичко, което се отнася до всекидневната ни дейност. Има регламенти, има съвместна процедура за вземане решения и в процедурата за бюджета парламентът освобождава от отговорност съвета и европейските агенции. парламентът има безспорни правомощия в бюджетната сфера. Ако съветът се обърне към съда и дори ако спечели делото, аз мисля, че ситуацията за съвета ще бъде много нестабилна, защото става дума за политическо решение, което ще гласи, че парламентът не може да освобождава от отговорност. Смятам, че в съда парламента ще спечели делото няма други желащи да се изкажат. Т.е. ли да направя следното заключение. Парламентът смята да продължи по поети от него път, пъти по който сме поели преди няколко години, а именно, че ние освобождаваме от отговорност всички европейски институции и европейските агенции. И това е право, което сме утвърдили през годините, което смятаме да упражняваме. Тоест, това означава автоматично, че ние ще продължим с гласуване за освобождаване от отговорност на съвета, пленарно заседание през октомври и след това ще видим какво ще се случи. Съветът смята, че освобождаването от отговорност на комисията автоматично освобождава отговорност и съвета. Ние трябва да проверим каква е позицията на комисията по този въпрос и тогава ние ще продължим по начина, по който винаги сме процедирали и след сгласуването в пленарна зала ще обсъдим в подробности как ще работим и ще изпратим писмо до комисията, в което ще помолим за изясняване на позицията на комисията. Дали е правилно това мое заключение? Благодаря ви. Тогава приключвам с това обсъждане. Okay. Uh, <laughs> I can do that. I uh, conclude that my summing up is more така, аз uh, разбирам, че вие сте съгласни с моето обобщение. Приветствам генералния секретар на парламента в нашата комисия. Генералният секретар не се отказа да дойде и затова сме му много благодарни. Мисля си, че можем да ви посочим за пример на съвета. Може би вие бихте искали да се изкажете и по въпроса за съвета. Бих искал първо да дам думата на нашия докладчик и след това ще дам думата на генералния секретар на парламента. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин генерален секретар, за това, че дойдохте тук да обсъдите с нас последващите мерки след доклада за 2010 година. Веднага ще премина към въпросите, тъй като разполагаме само с един час. Първо, сигурността. Това беше доста сериозен проблем. Е, имаше обири в парламента. Също така е въпрос Имам въпрос. Какво се случи на 19 септември, когато беше прекъснато електрозахранването? Ние трябваше да прекъснем нашите заседания. Информацията за депутатите и за служителите не беше подавана по необходимия начин. Дали бихте могли да ни изясните ситуацията от точка на сигурността? Освен това, Искам да задам въпроса за групите посетители. Понякога те смущават нормалната работа на депутатите. Дали квесторите са взели решение по този въпрос? Освен това стои сложния въпрос с достъпа на депутатите до докладите за одита, дали е възможно депутатите, макар и при специални условия, все пак да получат достъп до тези доклади. Следващият въпрос е за изпълнението на новия устав и за депутатите, и за служителите. Беше поискано назначаване на допълнителен персонал, да се реорганизира персонала и също така план за действие и преоценка на финансовите последици. Продължава и въпроса с цените. Цената на журналистите – това също така е един важен въпрос от гледна точка на нашата политика, така че бихте ли казали как стоят нещата и в тази област? Също така искам да поставя още един проблем. Говорим за обучение на депутатите. Разбрах, че имаме проблем с обучението по чужди езици. Ние можем да участваме в тях само две или три седмици в месеца. А те се предлагат като ежеседмични курсове. Мисля си, че има някакви правила, които тук очевидно ни пречат и искам да попитам защо има такива правила. Благодаря. Благодаря. В вестниците може да прочетете много отговори на вашите въпроси, но все пак е добре да получим от вас информация. Преди да започнем общата дискусия, давам думата на генералния секретар. Благодаря. За първи път провеждаме тази среща. По традиция генералният секретар се явява пред комисията един път в годината през януари. Сега тези срещи се провеждат а, два пъти в годината. Също така и бълна, да получим информация за резолюцията за освобождаване от отговорност. Тя беше гласувана през май. По някои въпроси мога да докладвам за изпълнението, по други въпроси имаме нужда от а, допълнителни въпроси. Сега преди да отговоря на конкретните въпроси на докладчика, пък да представя някои области, в които постигнахме напредък след май. Първо, дейностите, които представляват особен интерес за вашата комисия. Те са намалени от 88 до 68 и не са останали такива особено важни дейности. Миналия път бяха останали 4 неизпълнени дейности. Сега вътрешният аудитор потвърди, че не, няма неизпълнени важни и съществени дейности по въпроса за сигурността в по-широкия смисъл, вие знаете, че тази година акредитацията вече се извършва вътре в парламента от служители на парламента, тъй като смятаме, че имаме нужда от служители, които са лоялни на парламента. Също така с бюджетната комисия, в бюджетната комисия с 2012 година се договорихме функциите по надзор да се осъществяват вътре в парламента, т.е. всички функции, които са важни за контрола. Не може един външен доставчик да контролира себе си. Ние съкръщаваме бюджетния ред за външни услуги, но заедно с това искаме да контролираме надзора с вътрешни служители. На трето място Направихме преразглеждане на всички вътрешни камери и се надявам, че следващия път ще имаме по-добър обхват. Също така сме разработили нова концепция за сигурност през юли в сравнение с, а, с организацията в националните парламенти. Се оказа, че има пет структурни различия между нас и а, други подобни институции. На първо място възниква въпроса за дейности, осъществявани от институцията и от външни изпълнители. Ние сме изключително зависими от външни изпълнители. Ние нямаме зони с различно ниво на сигурност, къде, които съществуват. Трето място сътрудничеството с националната полиция тук липсва за разлика от националните институции и е, обикновено в парламентите няма магазини, е, които при нас съществуват и бихме искали да, да се запазят. Но не искаме да променим политиката е, за зоните за сигурност и искаме специални зони в някои е, на някои места и по-добро сътрудничество с белгийската полиция по вътрешните камери и направихме преглед на всички доставчици. Ще бъде направена допълнителна оценка и да се надявам до края на годината да на, да излезем с заключения. Разбира се, някои от тях ще трябва да и осъществяват своите функции извън институцията. Освен това, идеята за дирекции по ресурсите а, започва да се осъществява. Миналът, вече има 4 такива дирекции с, е, и ще има общо 9 дирекции. Във всяка генерална дирекция ще има на дирекция, която ще отговаря за персонала, за личния състав, за информатиката и за материалната база. Освен това има едно много, нещо много интересно. Посетителския център ще бъде открит днес. Не само аз, но и предишни генерални секретари трябваше да отговарят на въпроса кога ще бъде открит Центъра за посетители. Радвам се, че мога да ви кажа, че той се открива днес. Гражданите ще могат да посещават от 15 октомври нататък. Вие ще. Аз също го посетих преди 10 дни и мисля, че направихме скок от 19 в 21 век. Надявам се, че ще успеем да оценим, че това е добра инвестиция. Разбира се, е, излязахме, превишихме бюджета, забавихме с сроковете. Сега, по отношение на бюджета и езиците. Мога да кажа, че бюрото и бюджетната комисия по мое предложение се съгласиха с 10 милиона съкръщение за преводи, за устни преводи, 11 милиона за писмени преводи. В устния превод структурни промени, Заседанията на комисиите ще завършват в 9, в пленарните заседания в 23 часа, по-добро разпределение на заседанията от понеделник до четвъртък, без всичко да се събира в вторник и сряда, т.е. 9 милиона, т.е. ние са същите дейности, но повече, по-добре организирани. Това ще изисква повече дисциплина от всички. Договорихме се с бюрото и бюджетната комисия да прекратим всеобщия режим, ако е, е общия режим за писмени преводи. Ако даден депутат иска да бъде преведен, текст ще бъде преведен. Протоколът няма да се превежда на всички езици. По този начин ще спестим 2,4 милиона, общо 11 милиона, плюс 10 е, милиона устен превод, 21 милиона, плюс економии в, за мисии на депутати 4,1 милиона, т.е. 25 милиона економии. Вие Питахте в процеса за освобождаване от отговорност какви ще бъдат економиите в областта на езиковите услуги и така нататък. Не сме представили цялостен план, това е вярно. Предложихме обаче точни мерки, които ще влязат в сила през 2012 година. Бюрото взе решение за схема за компенсиране на въглеродните емисии. Сега разполагаме с определен брой велосипеди в Страсбург, въпрос, който им беше зададен. Водим преговори за допълнителни възможности за обществен транспорт, по-специално с железниците. Другите въпроси, повдигнати от докладчика за сигурността, мисля, че до голяма степен отговорих на въпроса. Последният инцидент не беше свързан с сигурността. Това не беше проблем на сигурността. Въпросът е, можем ли да работим в условия, в които няма ток. Е, депутатите в сградата не бяха изложени на опасност, но установихме слабости в комуникацията при спиране на електрозахранването. По дефиниция, когато няма електроенергия, е, комуникацията е трудна. Е, бюрото ще обсъди въпроса в сряда, що се отнася до групите посетители в бюджетната резолюция и се призовават квесторите да бъде намален броя на посетителите. Това е в компетенциите на квесторите. Мога да кажа обаче, че с посетителския център проект Дом на европейската история от 2014 година, плюс достъп до пленарната зала отвън, има възможност да се направи така, че групите посетители да не влизат в основните сгради. Те могат да посетят центъра, Домът на европейската история и пленарната зала от външни входове. Разбира се, тук възникват въпроси, свързани с кафенета, ресторанти. Бихме могли да организираме влизането на посетителите, така че те да не е, пълнят асансьорите, ескалаторите и да затормозяват работата. По е, докладите за вътрешен одит, вие казахте, че председателят на Комисията по бюджетен контрол ще се обърне към генералния секретар за да се обсъдят възможностите и вариантите. До сега това не се е случило. Може би това се дължи на факта, че председателят е нов. Може би той ще се обърне към мен. Ще проведем дискусия. Разбира се, ние имаме, в момента се осъществява преглед на финансовия регламент. Но мисля, че е, скоро ще проведем разговор с председателя по изпълнението на е, статута. Генерална дирекция финанси ще ни представи два цялостни доклада. Преди да предприемем мерки е необходимо да направим оценка на докладите в е, отговорният орган. В случая това е бюрото. И мисля, че е правилно да предоставим докладите първо на бюрото те ще бъдат представени на специализираните групи на бюрото и след като бюрото ги обсъди, ще можем да формулираме изводи, но това не може да стане преди да сме получили и разгледали тези доклади по цените и разходите. Бюрото не е ревизирало своята цена за цените и разходите. По курсовете за обучение преди време беше направена оценка на потребностите на депутатите. Ако се окаже, че потребностите са различни, е, в сравнение с оценката, можем да е, внесем корекции. Това е встъпление и първи отговор е, на въпросите на докладчика. Председателят благодаря. Господин Итала би искал да добави нещо. Благодаря. Искам да задам един въпрос, свързан с сградния фонд. А Не, не съм. А, Може би ще се върнете по-късно към проблема, свързан с сградния фонд. Явно са неща, които не съм два. Казах, че имаме много. That has manifested himself is Mr. Ger Brandy, and you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Миналата неделя аз си направих кафе и реших да прочета един документ, който получихме от господин Веле. Казвам това, защото искам да кажа, че бях в добро настроение. Навън валеше, нямаше какво да ме разсейва, имах желание да се съсредоточа върху документа. Настроението ми обаче се промени, когато четях. Ще обясня защо. Особено бях очуден от тона на документа. Към средата аз не бях сигурен дали чета че нов сценарий на сериала на BBC Yes Minister или сериозен документ на парламента. Бях очудена от тона. Само няколко примера. Ние поискахме да бъдат предприети действия за журналистите и разходите. Вие казахте, Процедурата за 2011 година е била започната преди резолюцията, но защо да не бъдем по-активни и да кажем, че сега представяме, разработваме а, доклад за бюрото, излагаме всички за и против, за да водим дебата по работата с фактурите от местните сътрудници, вие казахте, че те могат да бъдат платени в рамките на 3 седмици, ако отговарят на изискванията на местното законодателство. Две години след влизането в сила на новите стандарти, много фактури се представят без да отговарят на изискванията и това е основната причина за забавянето. Но тук е същината на проблема. Може би проблемът не е, че не следваме правилата, може би е, правилата трябва да се променят по е, път агенцията за пътуване. Там се казва, че систем, резервационната система Амадеус не включва по-ефтини авиокомпании. Защо не? Защо да не кажем, че ще потърсим начини да включим нискобюджетните авиокомпании в системата. По въздушните мили, което беше част от моята резолюция, се говори за това колко е трудно, че не се знае колко мили са събрани от отделни депутати. Разбира се, че няма, но това е част от проблема. Нека да бъдем по-активни, да кажем уместен въпрос, обръщаме му внимание, свързали сме с а, други а, парламенти. Депутатите използват мирите за следващия си полет. Липсва ми активната позиция, желанието нещата да се подобрят, а не вместо да се така освободим от тези неприятни въпроси, задавани от депутатите. По отношение на нагласата, как гледате на своята роля? Е, смятате ли да мислите заедно с нас и да се опитаме да усъвършенстваме работата на парламента? Смятате ли, че някои от идеите са добри или пък смятате, че вашата роля е да се опитате е, да се плъзгате по повърхността и нещата да си вървят по-старому. Ето това е много сериозен въпрос за отношението на секретарията към бюджета на парламента и към резолюцията от най-висшия политически орган на парламента, което е пленарната зала, а не бюрото. Няколко конкретни въпроса. Въздушните мили вече ги е, вече споменах. Искам да чуя вашия коментар. Не казахте нищо за точка 1.35, където се призовава за повече е, за по-активен е, подход към огромното количество хартия Можем ли да разработим приложение за таблетни компютри и така нататък? Влизаш в зала, в стателна зала, натискаш едно копче на електронното устройство, само че всеки депутат трябва да може да каже, че няма нужда от хартиени документи. Тоест да не ти се предоставя, когато влезеш на заседание, да не ти се предоставят документи. Имаме нужда от документи, но влизаме в заседателна зала и там има огромен купчина. Те без друго са разпечатани за велосипедите. В Страсбург ще има 10 велосипеда от парламента. Вие казахте, че ще получим около 100-200 от общината в Страсбург. В момента има около 30 велосипеда. Нещата не са много ефективни. Но освен това, аз не бих искал да завися в толкова голяма степен на, на общината в Страсбург. До година може да решат, че им е много скъпо и да, и да сложат край. И да останем с 10 велосипеда. А, но също така, нека да покажем, че парламента се интересува не само от колите, а иска да има по стойчив парламент, особено в град като Сразбург, който е идеален за велосипед. Замислете си по този въпрос. Последното, което искам да кажа, господин председател, ние настояхме за дългосрочен преглед на бюджета на парламента, бъдещи потенциални економи. Вие споменахте някои от тях. Но ако трябва да бъдем честни, от бюджета 1,7 милиарда, тези няколко милиона, които споменахте, едва ли ще убедят някого, че сериозно се стремим към економии. За резолюцията за бюджета за 2012 година, която приехме през май, аз настоях за преглед е, на възможните економии от пленарна зала, висшият политически орган. Е, помолихме генералния секретар да направи анализ. Нищо не сме получили. Аз е, поисках това преди процедурата 2020 година. Това не стана, така че ще ви помоля това да стане за до година. Благодаря. Много, много, добри... много добро встъпление въпроси, които вълнуват всички. ако бъде даден отговор на всички тях, обаче ще приключи в един и половина. Записали са се още 6 души, не повече от 2 минути. на първия оратор не му ограничих времето, от тук нататък ще го направи. След това генералният секретар ще отговори на въпросите. Някой друг? Да, знам, че сте в списъка. Край на списъка. Господин Непинг има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък, за разлика от колегата. Аз обикновено не съм съгласен с казаното от него, но този път се присъединявам към казаното към него. Тази сутрин един нов доклад на реформатори и консерваторите, реформатори ще излезе на тема. Стига вече а, излишъци. Тоест, намаляване с 25% на разходите на парламента. И аз мисля, че това е възможно, защото само погледнем на малкото Б, както има, има какво да се направи. Неодавно господин Стас направи един много а, уместен анализ в този смисъл, но заключенията са, че ако се загледаме в бюджета на Европейския парламент, виждаме, че има едно прекомерно огромно едно разрастване на бюрокрацията. А сега не искам да правя тук игра на думи с името на генералния секретар, но през 2011 година бройката на служителите се увеличила 4000 на 6200, а броя на депутатите на практика не. Значи става, става дума за едно разраства, разрастване на бюрократичната машина, така че бих могли да се направят много економии от бюрократични разходи. Утре ще, ще подготвим и ще а, предоставиме този доклад и ще поискаме от господин Веле а, отговори на въпросите, като ще, ще предложиме намаление, економи бюджета от порядъка на 400 милиона евро. Утре, да, утре ще предоставиме доклада на господин Веле, като по този начин ще му помогнем да, да помисли и да потърси отговори на въпросите. Госпожа Гресле. Скъпи колеги, струва ми се, че трябва и да отчетеме постигнатия напредък, ако сравниме с миналото, особено в областта на е, превода. От години нашата комисия настоява и се бори за постигане на напредък в тази област, така че не съм съгласна с преждеговорящия. Получихме инициативен доклад по повод превода. Взети са известни решения. А аз лично многократно съм на, настоявала да има съкръщение в тази област, но никога не, сте, не съм получавала вашата подкрепа. При всички случаи в тук в... А, аз намирам, че напротив, че има, че, че има положителен напредък. Тази сутрин чух, за, за, чух за, ми беше зададен въпрос за какво е нужен дом на историята, така че бих искал да отговорите. Второ, условия за работа или трудови условия на депутатите. Аз имам трима сътрудници, но две телефонни линии. Така че, как, как, ще, как ще работим за напред? А също така обученията. Знам, че някои, някои, някои депутати изпращат своите сътрудници на различни, на различни курсове, но бих искал да знам каква, какви възможности има, за да можем да изпращаме нашите а, сътрудници. Сега, колкото до а, а, знае, знае, имаше прекъсване на прекъсвана тока. Сега, доколкото разбрах, то а, този, този проблем е възникнал следствие на пожар извън сградата на парламента. Но а, в крайна сметка имаме а, имаме, имаме система за за, за, за, за, за предупреждение. Как, какво става с нея? Защо тя не, защо тя не функционира тогава? Господин Итала. Не. Господин Гайер. Wir haben leider keine Zeit, sonst würde ich sehr gerne den Beitrag von Herrn Epping. За съжаление не разполагам с доста, достатъчно време, за да отговоря и да задам въпросите, които искам да задам. Аз ще се върна към сградния фонд. срещнах се с а, е, представител на е, звеното, което отговаря за сградния фонд и поговорихме за оценката на сградния фонд е, и за, за данъчната оценка. Така че бихме искали да знаеме колко струват на сградите, с които разполагаме, колко ни струва поддръжката на тези сгради каква е кадастралната им оценка, за да, за да знаеме как се вписваме в всеобщата картина, каква е предвид състоянието на пазара на недвижимата собственост в Брюксел. Само по този начин ще можем да дадем една правилна оценка на водената политика, т.е. ще можем да се съгласиме с предложенията за закупуване на сгради, а не на вземане под найем. Разбира се, не трябва да се забравя, че ни предстои разширяване и някои други институции биха искали да имат офиси тук наблизо. Господин Веле. Вие не отговорихте на един въпрос. Става дума за асансьорите в Брюксел и Страсбург. Доколкото разбрах, миналата седмица двама или трима депутати са били заклещени в асансьора, който е, е паднал. Аз мисля, че това е недопустимо. Не може подобни неща да се случват в нашата сграда тук, но и в, и в Страсбург трябва да, да тичаме 10-15 15 минути преди времето за гласуване, защото асансьорите са прекалено малко и прекалено тесни. Какво възнамерявате да направите по този въпрос? И още един въпрос. За, защо толкова дълго е, чакаме оценката на е, новия статут? Мисля, че още първата година трябваше да разполагаме с подобен анализ. Като че ли е, просто ще повярвам на слуховете, че този статут на практика ни струва повече от предишния. Така че от, от друга страна казвате, че администрацията е претрупана от работа. Кога ще получиме този анализ, този преглед? До кога? Или ще чакаме следващия мандат? И последния ми въпрос. За какво е необходим центъра на посетители, дом на историята, защото в крайна сметка сме в криза. Това си е една чиста пропаганда, а истинската, истинската пропаганда е, е наистина да обясниме на хората, че във време на криза ние разходваме техните средства правомерно. Благодаря ви. Да, някои похвалиха генералния секретар за предприяти действия, това означава, че все пак и ние можем да се поздравиме с а, предприятите действия и за това, че има някакъв напредък през последните две години и половина и че има някакво по-правомерно разходване на, разход, на разходите. Аз имам а, на въпроса, които да задам, но няма да мога да ги задам, но мисля, че най-важното е да разходваме колкото се може по-малко средства, като същевременно това не бъде в ущърп на работните условия, на трудовите условия на депутатите и работещите в парламента. Така че трябва да бъдем много внимателни, много предпазливи, когато предприемаме някакви действия също голям проблем с а, а, кафенетата, стола, ресторантите и качеството на храната. Мисля, че трябва да се организират търгове, за да може проблема да бъде решен по някакъв задоволителен начин. Същевременно мисля, че би трябвало да до вземаме под найем известни сгради, т.е. да не имаме известни сгради и да имаме и консултанти, за да бъдат защитени нашите права. Колкото до устния и писмен превод, мисля, че пред, предложението е много уместно и че може да се спестат пари, като предварително заявим дали ще участваме или не в дадено заседание. А колкото до освобождаването от отговорност за 2010 година има и, има и други проблеми, но въпроса с найемите за купуването е важен въпрос. А, имам а, един... А, искам да задам един въпрос. Според мен не е, проблема не е в системата Амадеус. И... А, а, пътническата агенция. Проблема е следни. Ако всеки, ако всеки от нас си, е, си а, резервира билет а, за самолет, обикновенно го прави на много по-ниска цена, понякога 1000 евро по-малко. Същото, същото, същото, същото въжи и за, хот, за хотелите. Е, ако си направя сама резервацията директно от в даден хотел, на практика получавам а, е, цена, която е с 100 евро по-малко. Так, така че къде, къде, къде, е, къде е логиката а, всеки път, когато се обърнеме към пътническото бюро или към агенцията, ни се предлагат цени, които понякога са и двойни. Много държави членки имат много имат така много, много ефективни транспортни политики. За мен е, колите и шофьорите не са решение. мисля, че трябва да се направи сравнителен анализ на разходите, всеки да попълни, да речем, един въпросник и, и да също така да, да, да, да, да сравниме колко ще ни излезе, ако не имаме дадена сграда или ако купим дадена сграда. Е, въобще трябва, трябва, трябва да има сравнение, защото е, трябва да сме наясно с състоянието на пазара е, преди да е, водиме преговори с цел за купуване на сграден фонд и така нататък. Що се отнася до Центъра за посетители? Това посетители ли са наистина? Имаме ли нужда от център за посетители и дом на историята? Не може, това не, не можеха ли да, да слееме двете, двете неща в едно? Генералният секретар има думата. Herzlichen Dank. Благодаря много. Ще отговоря на господин Бранде първо. Сега, нека нещата бъдат ясни. Има на различни равнища и на различни нива се вземат решения. Комисията по бюджетен контрол трябва да освободи от отговорност. Вие тук приемате, след това нещата се обсъждат в пленарна зала и се гласуват в пленарна зала. А, има, значи, има три инстанции, които взимат решения на различни е, равнища. Комисията по бюджета, контрол, комисията за бюджетен контрол и бюрото. Аз не мога да заема мястото на политиците, но нези, които взимат политически решения за бъдеще. Така че а, е, моят тон е по-различен от тона на политиците. Аз говоря с един умерен тон за да, за да взема решения, аз се, се позовавам на политическите решения, взети от други. По същество. Ако погледнем какво е било положението до сега. Сега, да, да видим за е, въздуш, въз, въздушните мили. Е, като че ли няма желание от страна на депутатите за отстъпване на въздушни мили на администрацията, но този въпрос трябва да бъде разгледан в контекста на финансовата криза. Така че ще, е, ще поговориме с комисията по бюджета защото същевременно може да се стигне до много рязко намаляване на емисиите. Второ, разход, разходите за делегациите и посещенията, въздушните мили. Трети въпрос, който ще се обсъжда е подписването на регистрите в петък и имаше и още един четвърти проблем, който в момента не мога да а, по, който в момента не мога да спомена. Всъщност, а, то ще, ще има, едно споразум, има едно споразумение между Комисията по бюджета и а, администрацията по тези въпроси. Това води до економия от а, а, милион и половина евро. времено разполагаме с един софтуер и комитет, и е, целта е да се използва този софтуер във всички комисии, т.е. вече нещата да не се е, предоставят на хартиен носител, за да може до края на мандата просто да, да, да преминем изцяло и към е, електронни комуникации, е, лаптопи в е, офисите и таблетки в пленарна зала и в залите за заседание. Тоест, в крайна сметка има един, единодушие по въпроса. Що се отнася до економиите? Предложихме 25 милиона економии, е, мисля, че просто мисля, че в, в миналото не е имало, не е имало подобно, подобни суми. Става дума за едни наистина значителни суми. В миналото е, не сме е, економите не са касали устния и писмения превод, но все, все още не знаем докъде ще ни доведе това. Ус, ус, усилията, които правим, са огромни и това трябва да бъде отчетено. Господин Ефинг, също. вие сте член на комисията по бюджета. Знаете какви са вашите отговорности. От, от една страна има и е, комисията по контрол на бюджета и бюрото. Същото ви отговарвам и на вас. Е, в крайна сметка, нека, нека не забравиме, че е, в Европейския съюз ще разшири 10 нови страни. Малта, Кипър. Е, имаме пълен езиков режим за разлика от е, съвета, тук се изисква абсолютно и многоязичие. Тоест, е, един допълнителен език, това означава 50 души в повече писмени преводачи, 30 души устни преводачи, плюс е, представители в други административни звена. Тоест, много допълнителни бройки. Само, само и само и само, за да осигуриме езиковия режим. Тоест, необходими са ни 90 сътрудника. Тъй като целта е да имаме много езичие, абсолютно много езичие. Нека не Нека не забравяме, че всяка страна има свой език. Става дума за 900 души, 900 а, преводача, които са ни необходими. Госпожа Греслер. Тя зададе въпрос за дума на европейската история. Смятам, че през следващите няколко седмици, когато се отвори, вече започна да работи с гражданите Центъра за посетители, ще можем да се убедим, че той ясно е съсредоточен върху дейността на Европейския парламент. Ние се стремим, разбира се, да поставим тази дейност в исторически контекст – но като цяло използваме аудиовизуални и мултимедийни средства, за да покажем каква дейност извършва Европейският парламент. Дейността на дома на европейската история е по-различна. Той разказва историята на Европейския съюз и обединението на Европа. Междувременно Председателят на Европейската комисия ни изпрати писмо и посочи, че Европейската комисия има интерес към този проект и че комисията е готова да допринесе към режимните разноски. Предполагам, че в следващата бюджетна процедура вече ще получи предложението на комисията, което ще означава значително финансиране на този проект от бюджета на комисията. Разбира се, много е важно този дом на европейската история да не говори само за парламента. Затова смятам, че е разумно да има финансиране и от други бюджети, т.е. бюджета на комисията и на съвета. Мисля си, че е добра идея парламента да не плаща всичките разходи по дома на европейската история. Бюджетът е изчислен като 2 милиона и това беше обсъдено на бюрото и първоначалният бюджет беше намален. Ще има съвещателен орган, който ще ръководи дума на европейската история, но всички решения ще се взимат от бюрото към господин Зондергард. Вие зададохте въпрос за същинските дейности но не мога да изпомня точно какъв беше въпросът. Може би в двустранен порядък ще ми зададе този въпрос към госпожа Ролмайер. Вие говорите за наемането и закупуването на сгради. Разбира се, ние правим сравнение между стоиността на едното и другото, но мисля, че има много основания за нас да настояваме сградите да не са разпръснати по целия град – но разбира се, трябва също така да си мислим къде стоеността на квадратен метър е по-ниска. И това ни позволява да поместим сградите, да изберем сгради на по-низко струващи места, обаче разпръснатостта на сградите създава много проблеми. Не в последна степен и що се отнася до емисиите въглероден диоксид ние мислим за създаването на един комплекс от сгради и в момента водим преговори от една доста слаба позиция, защото всички продавачи знаят към кой район сме се устремили. Разбира се, изпълняваме нашата средносрочна политика за сградите. Това означава, че имаме ясни проучвания на състоянието на пазара в Брюксел и формулираме условията за преговори. В момента проучвам пазара и не бих искал да изпреварвам събитията и да предоставям прекалено много информация. Правим предложения към бюрото да се засили политиката за сградите в три сфери. Първо, да преместим институции от сградата Истман също професионалното обучение и също въжи и за създаването на втора детска градина в Брюксел и също така увеличаване капацитета на сградите. Към госпожа Андреасън. Постави въпроса за сансьорите. Имаме Прекалено малко асансьори в сравнение с броя на хората в сградите. Сградите бяха предназначени за определен брой хора, а в момента вече това първоначално число е значително превишено. Ние не можем да обслужваме ефективно сегашния брой хора в сградите. И що се отнася до групите посетители. Също ние продължаваме да обсъждаме дали можем да си позволим големи групи посетители, които създават затруднения при ползването на коридорите и асансьорите. Имаме прекалено малко асансьори, прекалено много хора, които ги ползват. Имаме нужда от допълнителен капацитет. И това въжи също и за обслужването на посетителските групи. Обмисляме различни варианти за групите посетители. Лично аз смятам, че трябва да има един отделен маршрут за посетителските групи, така че те да не влизат в основната сграда, те да отиват в посетителския център, да посещават дома на европейската история и пленарната зала, чрез отделен вход и изход и от 2014 очевидно това ще бъде направено. Вие също така зададохте въпроса за оценка на статута. През последните години работи една специална работна група към бюрото, председател госпожа Род Беренд. Тя ще продължи да установява слабостите при изпълнението на правилника за сътрудниците и правилника за депутатите. Ако са разкрити практически проблеми, ние трябва, разбира се, при това да отчитаме и всички важни подробности. Настъпи време да се извърши оценка и Оценката на риска ще бъде представена на тази работна група, която ще предаде на своя ред тази оценка на бюрото. Оценката ще бъде предоставена преди да настъпи средата на парламентарния мандат и тогава бюрото ще направи своите заключения по доклада. Разбира се, ние като администрация също ще направим нашите изводи благодаря на господин Балчитис за това, че той каза, че той осъзнава, че ни се стреми максимално ефективно да разходваме средствата. Също но ние се стремим да отчетем работните условия за депутатите. За столовете все още имаме голям проблем с кухнята. Кухнята е прекалено голяма и тя обслужва прекалено голяма площ. Разбира се, трябва да се спазват правилата за безопасност. И ако искаме да имаме повече конкуренция, ако искаме да имаме различни оферти, не можем да имаме само една кухня, трябва да имаме две или три кухни. И тези кухни могат да се обслужват от различни фирми. Също така имахме подобни проблеми с, с, с нашите столове и ресторанти, каквито имахме със сигурността. Нямахме реална конкуренция. Ако искаме да имаме реална конкуренция, трябва да има повече оферти, които да подават, да се подават съответни фирми, т.е. да има повече оператори. Така че е добре да имаме два-три отделни ресторанта или стола с отделни доставчици. Така ще се осигури конкуренция. И разбира се, повече гъвкавост. Благодаря ви, че също така казахте за изрични заявки за езиково обслужване, заявки за езици, когато е необходимо ползва на съответния език, е нещо, което е поискано от бюджетната комисия. За устните преводачи, ако искате да докарате преводач от чужбина, трябва да изпратите предварителна заявка и тази заявка се прави една година предварително така че в краткосрочен аспект ние можем да направим корекции, но ние не можем да направим всичко. Това, което ви предлагате обаче е нещо, което ще разгледаме да помислим как да предоставяме повече устен превод по заявка, защото не всички преводачески услуги се ползват реално в парламента. Госпожа Холмайер говореше за агенцията за пътуване и че е по-ефтино, когато човек сам си плаща за хотел и за самолетния билет. Има бизнес класа, и тъй, има економична клас, и има различни категории, обаче в рамките на всяка тази категория. И агенцията не печели от тези високи цени, не, не, те не генерират печалба, не изличат печалба от тези високи цени. За шофьорите. Обръща, вече се обърнахме след към бюрото с молба да се коригира броя на шофьорите. Смятам, че бихме извлекли полза от интернализиране на тази услуга е, това видяхме, че е добра идея на примера на сигурността и на компютърните услуги. Обаче има предимства също така и на това външна фирма да извършва шофьорски услуги, защото понякога шофьорите работят много късно, до много късно през нощта, което не отговаря на нашия устав. Затова външна фирма може да поеме тези услуги. House, uh, е, И по този начин се надявам, че съм отговорил на основните въпроси. И ще се срещна двустранно с господин Сондергард. Много ви благодаря за възможността да отговоря на вашите въпроси. Председателят, благодаря ви, че дойдохте. Ще ви посочим като образец за подражание на съвета. Благодаря ви, че идвате за втори път тази година. Много сме ви благодарни за това. Мисля, че приключихме с точка 8 от дневния ред. Нямам никакви съобщения по точка 9 разни. И точка 10. Следващото заседание ще състои на 10 ноември, когато Европейската сметна палата ще представи своя годишен доклад. Благодаря на всички. Закривам заседанието.